законодателни акта, прияти съгласно правило 78 от правилника за работа на парламента. Ще получите списък. Господин Бивер има думата. Вебер. Уважаеми колеги, от името на НП искам да помоля да се занимаем през следващите дни и часове с положението в Румъния. Текът Та разследвания от страна на държавата срещу министър-председателя Понта. Също Понта са повдигнати обвинения по 6 точки. Парламентарното мнозинство от социалисти в румънския парламент, парламент все още блокира разследването по тези 6 обвинения, въпреки че Франц Тимерманс заяви, че той има доверие в разследващите органи на Румъния. Румъния. Ние от НПЕ смятаме, че всички граждани очакват и заслужават случая да бъде изяснен. Към това се прибавя факта, че министърката на правосъдието на Румъния каза, че всички, които излязат на улицата за да протестират, са застрашени от арести. Смятам, че е неприемливо да се изразяват подобни заплахи, да се ограничава правото на демонстрация на гражданите. Затова смятам, че нашия парламент трябва да говори по тези въпроси. Смятам, че комисията ли. Либе трябва да се занимава с нея и парламента да приеме резолюция по тази тема. Ние от НП сме много загрижени. Господин Питела. Президенте. Благодаря, господин председател. Аз имам нещо съвсем различно, което да кажа, съвсем различни новини, които извлякох от това, което каза господин Вебер от е, социали... социалистическата група. Решихме, че можем да обсъждаме тази е, този дебат публично, като използваме стандартната процедура, както сме правили в е, миналото. И съм уверен, че това можем да направим по сериозен и неутрален начин да проучим фактите, не можем да позволяваме фактите да бъдат изкривявани и да не се държим по различен начин, да презумираме невиновност. Госпожи и господа, много от вас поискаха думата, но сега обсъждаме дневния ред на пленарните заседания, на дневния ред на комисията Либе. Останах с впечатлението, че мнозинството от депутатите са на мнение, че трябва да помолим комисията Либе да се заеме с въпроса за Румъния. Ще помоля колегата Мораес да включи темата за Румъния в дневния ред на комисия. Госпожа Хармс. Аз не чух двамата колеги да са в консенсус по този въпрос. Според мен тази тема трябва да се занимава председателския съвет, а не комисията ли председателя. Да, разбира се, госпожо Хармс. А, доколкото разбрах обаче, двамата колеги ме помолиха да възложа на комисията Либе да се занимае с въпроса за Румъния. Но в четвъртък със сигурност ще говорим по тази тема на председателски съвет. Няма проблем. Also bevor Sie sich jetzt auch noch weiter äh, gekränkt fühlen, преди да продължите да се обиждате, ще кажа, че ще направим и двете. Ще включим темата в дневния ред на председателския съвет и ще помолим комисията Либе да се вземе с въпроса двойно, за да е по-сигурно. Не приемам други изказвания повече по тази тема. Господин Юрик, по друга тема ли искате да се изкажете? Преди месец имаше в Ирландия референдум относно Конституцията по въпросите за това да се даде нова дефиниция на понятието семейство. Господин председател, ние сме формулирали нашето искане и писменно става дума за различни въпроси, свързани с финансирането. Председателя. Господин Юрек. Господин Юрек, в момента обсъждаме дневния ред на тази седмица. С това се занимавам. Ако искате да внесете изменения в дневния ред, може да го кажете. Ние не водим общ дебат в момента. Нарушени zostały фундаментални засади demokratyczne, В tym че... Нарушени са основополагащи демократични принципи, Става дума за това, че младсинствата нямат равни е, права. За това, според мен, трябва да се обсъди въпроса дали двете страни е, имаха възможност да участват в дебата равноправно председателя. Добре, за днес няма изменения. За вторник социалистите и демократите Е, поискаха повече време за дебат и отлагане на доклада Коферати за юли, а на негово място да дойде доклада на Ландсберги за състоянието на диалога с Русия. Гереро Салом има думата да се изкаже в полза на това изменение. Благодаря, господин председател. Става дума за доклада Коферати. Той е много съществен документ с важни елементи. И по тях е, няма консенсус. Смятам, че такъв може да бъде постигнат, ако ни бъде дадено малко повече време. Господин Куферати има желание да води разговори с различните политически групи от името на групата на социалистите и демократите. Аз бих поискал да дадем такова допълнително време чрез отлагане разискванията по доклада за сесията през юли. Кой желая да се изкаже за така предложеното изменение? Господин председателю, групата ГУЕ също е уверена, че трябва да има отлагане до юли месец. Това ще ни позволи да отделим повече време за разговори по темата, която е от изключително значение. Смятаме, че трябва да изчакаме малко. Кой желая да се изкаже против предложеното изменение? Никой. Добре. Е, в такъв случай, нека да гласуваме предложението, изказвам колегата Гереро. Моля, гласувайте. Против? Въздържали се? Приема се. Доклада Коферати се отлага за по-късно заседание. Дебата по доклада, по доклада Пергис ще се проведе във вторник сутринта. За сряда. За сряда ЕФДД желае да се продължи дебата по ТИТИП по е, доклада на Ланге. Господин Анот има дума. Да, благодаря, господин председател. Причината е много елементарна. За 24 е, часа, може би, е, в е една от най-малките групи в този парламент е, бяхме наводнени е, с съобщения от обществото. Става дума за сложни въпроси, които се нуждаят от дискусия. Не мисля, че можем да отделим необходимото време и внимание на трансатлантическото партньорство само за 3 часа. Има много искания за изказвания, както от нашата група, така и от целия политически спектър, така че ние би трябвало да си дадем шанса този доклад да бъде подложен на малко по-внимателно разглеждане. Благодаря. Кой желая да се изкаже в полза на това предложение? За предложението на господин Арни. Няма. Някой желава ли да се изкаже против? Против. Господин Гереро. Не говоря точно против идеята, господин председател. Това, което бих искал да кажа, е, че не трябва да се допуска непровеждане на гласуването в четвъртък. Тоест, ако разискванията продължат твърде дълго, ако дебатите се откажат прекалено пространни, нека започнем в 8 часа вместо в 9. Hatte, wem habe ich dem denn das Wort gegeben? Kann der, ja, Herr Kollege. Kollege. Колега, господин Арнот, много хубаво, че реагирате толкова спонтанно. Нищо, хайде имате думата. Работи ли микрофонът? Да. Бихме се радвали да започнат по-рано общите разисквания в 8 часа сутринта. Да, това е добра идея. Добре, е, искате да започнем в 8 вместо в 9. Има ли някой против 8 е, часа или желая ли някой да се изкаже против? Тогава а, кой е за предложението на ранно ставащия господин Гереро? Геген. Против? Мисля, че се приема. Добре, започваме в 8 в сряда. Така, госпожи и господа, имаме искане, внесено от Зелените във връзка с въпроса с искане за устен отговор относно спора и правата на човека, включително и във връзка с европейските игри в Баку. Зелените желаят дебата да приключи с резолюция. Госпожа Луначек. Благодаря, господин председател. Преди 9, след, 10, след 9 дни ще започнат да игрите в Баку а, от миналата година почти всеки защитник на, чове, на правата на човека е в затвора. Имахме дебати по този въпрос. Всички други големи институции, съвета на Европа през реката, Мишел Форст, специалният докладчик Идуня Миятович, председателя на ОССЕ за свободата на медиите, всички говориха и писаха, че в спорта не може да се пренебрегват правата на човека. И аз мисля, че пленарното заседание на нашия парламент не трябва да а, не поема отговорност. Ние трябва да се изкажем чрез резолюцията. Необходимо е ясно послание от тук, за да може каже Лера Йон, Йонус, която беше е, в е, малкия списък за наградата на Сахаров, е, да не бъдат затъмнени от... Затова искам да помоля да се гласува резолюция. Кой иска да се изкаже в подкрепа на госпожа Луначе? Госпожа Вържия. Да, благодаря, господин председател. Остават още няколко дни от, до, до началото на игрите в БОКУ. Е, няма съмнение, че режима в Баку е авторитарен и ние трябва наистина да се обединим каква ще бъде, каква ти да бъде нашата позиция по правата на човека и за съответните спортни събития. Много е важно да заклеймим, да заклеймим това, което се случва в Азербайджан, както каза госпожа Луначек и името, именно от Гуе, аз подкрепям е, това искане за резолюция на госпожа Луначек. Кой желая е да се изкаже против? Господин Мариас. Кире Πρόεδρε, Катархас на επισημάνω ότι το θέμα αυτό τέθηκε στην αρμόδια επιτροπή η οποία το... Господин председател, нека да, подска... да кажа, че този въпрос беше разгледан в съответната комисия и тя го отхвърли. Мнозинството в комисията твърдеше, че не трябва да има такава комисия. На второ място, което е по-важно, че имахме такава възможност преди две седмици, когато обсъждахме тези въпроси да говорим а, по Азербайджан. Тогава имаше тогава възможност а, да се реши този проблем, но ние не го направихме. На трето място, което също е важно, след три седмици ще се проведе обсъждане в съвета на Европа по тези въпроси. Отново там има една комисия, която разглеждала проблема. Ако ние произведем резолюция тук, просто нещата ще се объркат, ще се замъглят за органа, който ще се занимава с тези неща, именно съвета на Европа. Трябва да се имат тези неща. Предвид определено хората а, могат да а, твърдят а, и да бъдат за или против дебат, а, не можем да изготвим а, резолюция да я да, да, прогласуваме благодаря. Нека да гласуваме предложението на госпожа Луначек. За. Против? Въздържали се. Отхвърля се. Моля? Гласувайте тогава електронно. Гласуваха ли всички? Питам още веднъж, гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Отхвърля се. 136 гласа за, 136 против. Тя. Тя.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 Госпожо Луначек, искахте още веднъж да вземете думата по процедурен въпрос. Исках само да по, да кажа, че чух, че не работи урада за гласуване, машината за гласуване на някои от либералите. А, без значение дали е гласува за или против, моля да отбележите това. Надявам се да го вземете предвид. Председателя Знам, но вие знаете какъв е проблема. При поименно гласуване, при електронно гласуване, имаме винаги един и същия проблем. Колегите не са си поставили правилно картата, апарата не работи. А, много съжалявам. А, но това е положението. Затова няколко пъти попитах, гласуваха ли всички, заради което ме критикуват. Казват ми, че чакам твърде дълго, само само да се събере определено мнозинство, но нищо не мога да направя. Дневният ред е прият. Преминаваме към а, доклада на господин Секерски. относно директните плащания за 2005 година и ставката на корекция. Господин Сикерски, докладчика, има думата. Пани Przewodniczący, Пани Комисажу. Господин председателю, господин комисар, госпожи и господа.